Um, Уважаеми колеги, докато чакаме за точка 24, имайте предвид, че госпожа Маковей няма как да присъства, но госпожа Стивенс я замества. Ще спрем за 5 минути, докато преводачите получат изявлението за да може госпожа Стивенс да замести госпожа Маковей. Пет минутна почивка. По Шенген. И тъй, ако очакате тази точка, 5-минутна пауза, за да може да се извърши смяната между госпожа Макове и госпожа Стивенс. Само пет минути. Okay, can we start? We can? Okay. Okay, colleagues, sorry for the delay. Нека да започнем. Извинете, е, колеги, за забавянето. Implementation of the remaining provisions of the Schengen Acquis. Става дума за прилагането на останалите разпоредби от е, шенгенското законодателство по отношение на шенгенската информационна система в е, Република България и Румъния. Докладчик е Моника Мукова и тя, за съжаление, не може да бъде сред нас. И благодарим на Елга Стивенс, че е замества. На 18 януари съветът се обърна към парламента, за да дадем становище за предвиденото решение да се въведе в действие, е, да се въведат в действие останалите разпоредби от шеконското законодателство за Шенгенската информационна система в България и Ру Румъния. Става дума за възможността да се издават предупреждения по ОШИС за цел, за цел да се отказва влизане или престой или изпълнение на подобни предупреждения. Нашата комисия назначи за докладчик госпожа Макове в началото на тази седмица. Съвета официално предаде на парламента ревизирана вариант на проекто решенията. Става. Основните изменения са свързани с член 25 от Шенгенското споразумение по отношение на България и Румъния и техните взаимоотношения с страните от Шенген и влизането в приложение на проекто решението. В такъв смисъл ще чуеме първо презентация за проекто решението на съвета от председателството, след това ще чуем от комисията и накрая ще чуем изказването на госпожа Стивенс, която замества госпожа Маковей. Ако сте съгласни, нека да процедираме така и сега давам думата на господин Цеков, който замества госпожа Минкова. Заповядайте, имате думата, господин Цеков. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Стивенс, уважаеми евродепутати, първо, позволете ми от името на съвета да благодаря на докладчиката за проекта доклада по решението на съвета за въвеждане в сила на оставащите разпоредби от шенгенското законодателство, свързани с ШИС в България и Румъния. За съвета приемата на това решение е много важна стъпка в последващото подсилване на взаимоотношенията по шенгенската информационна система между страните членки. Вие сте представили проекто решението. Мога да добавя единствено, че то следва споразумението за системата за влизане и излизане и с цел тази система да може да се прилага и от страните членки, които не са изцяло спазващи шенгенското законодателство. Три условия съществуват в тази система – спрямо страни, които не са подчинени е, изцяло на шенгенското законодателство. Първото условие е да се прави е, изцяло процеса на оценка по Шенген, което България и Румъния вече са направили. Второ, да се прилагат разпоредбите на шенгенското законодателство, свързани с визовата информационна система. Е, това решение вече е в действие. И третото решение е да се направи така, че е, разпоредбите за ШИС да се изпълняват и от двете страни. Съветът предприе съответните стъпки в подготовка на проекторешението, за да се изпълни третото условие, така България и Румъния ще могат да работят по ШИС без ограничения. Това се предвижда в член 1, алинея 4 от решението на съвета от 2010 относно прилагането на разпоредбите на шенгенското законодателство – за Шенгенската информационна система в Румъния и България. Както казахте, решението ще даде възможност на България и Румъния да правят оценки по отношение за влизане, за сигнали за забрана за влизане от други трети страни и съответно да предприемат съответните действия и е, да отказват на лица, които не е, изпълняват условията за разрешаване на достъп до шенгенското пространство. Същевременно тези две е, страни членки ще могат да подават сигнали, те ще влизат в системата и ще бъдат изпълнявани от други страни членки. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Цеков. Сега се обръщаме към е, комисията. Господин Марке, имате думата. Господ... Извинете, ме казва председателя. Извинете, че дадох друго име. Уважаеми членове на Европейския парламент, комисията като цяло приветства решението, защото това ще даде възможност България и Румъния да се включат в сътрудничеството по Шенген. Това е една важна мярка за подобряване на сигурността в Европейският съюз. С настоящото решение, е, когато то бъде прието, България и Румъния ще могат да вкарват сигнали за предупреждение за отказване на влизане е, в системата и ще могат да виждат подобни предупреждения, съществуващи в системата и съответно ще имат възможност да действат за подобни предупреждения по външните граници на Европейския съюз. Технически вече са свършена работата в подготовка за Еолиса в България и Румъния за съответната функционалност, извършени са тестванията и е, също в е, тестова среда са направени подобни, карани в системата подобни е, е, предупреждения, така че има вече готовност за работа. От страна на комисията ние бихме предпочели, ако е, тази мярка беше така следствие от вдигането на наложените проверки по вътрешните граници, но това не се случи. А, и тъй като все още има някои разпоредби, които не се прилагат изцяло към България и Румъния, настоящото решение е много важна стъпка към последваща интеграция, но, както казах, бихме предпочели, ако това се случваше в контекст на пълно изпълняване на шенгенското законодателство и отмяна на вътреш... проверките по вътрешните граници. Благодаря на съвета и на комисията. Нека сега да чуеме госпожа Стивенс. Заповядайте. До преводачите не стигна речта на госпожа Стивенс. Thank you, Chair. And uh, good morning to you. Uh, I am now uh, speaking on... Благодаря. Аз се изказвам от името на госпожа Маковей, която за съжаление се налага да отсъства по болест. С удоволствие е, поемам работата по проекто решението на съвета, с които отменят оставащите ограничения за, изпълняване, за използване на системата ШИС от България и Румъния. Тези ограничения а, е, бяха свързани с възможността за отказване на престой при положение, че има подаден сигнал от, от друга страна членка. Също така има възможност да се вкарва допълнителна информация за граждани от трети страни, ако им се е, отказва достъп или престой. Проверките, които ще се извършват от България и Румъния на външните граници и на тяхната територия, ще станат по-ефективни по този начин и двете страни ще могат да я издават предупреждения по системата е, ШИС, а също така и да изпълняват подобни предупреждения, е, в вкарани в системата от други страни членки. Така ще се увеличи сигурността, особено когато има случаи за заплаха на националната сигурност и обществения ред. Приветстваме решението на съвета и напомняме, че и Румъния и България играят ключова роля – в операциите по надзор в Черно море и по река Дунав, които са стратегически коридори, свързани с международен морски трафик и съответно уязвими. Същевременно и двете страни допринасят много значително за логистичните операции на Европейската крайбрежна охрана по този начин се дава възможност България и Румъния да се присъединят към шенгенското пространство, ще се увеличи нивото на сигурност и ще се даде възможност за борба срещу сериозните престъпления и тероризма. Докладчикът пред препоръчва на парламента да се приема текста без изменения, за да могат съответните страни членки бързо да приемат решението. 7 май е крайния срок за подаване на изменения. Предвижда се да гласуваме тук на 24 май в комисия Либе. Благодаря. Okay, much, Благодаря. You, In... Господин Коелю, през 2011 за мен беше чест да изготвя един доклад – за присъединяването на България и Румъния за Шенген. Парламента одобри този доклад, но за съжаление и до ден днешен България и Румъния не са част от пространството за свободно предвижване. Многократно съм казвал, България и Румъния си свършиха работата, но отношението в съвета е такова, че тези страни не могат да се присъединят. За мен това е пример на несправедливост и е, разнобой в е, мненията. Аз е, съм и докладчик. Отново във втори доклад за Шенген казахме същите констатации. България и Румъния следва незабавно и без резерви да бъдат приети като пълни членове на зоната за пространството за свободно предвижване. Настоящото решение е поредната стъпка за това тези страни да станат официално част от шенгенското пространство и, тук, и става дума за много основен компонент шенгенската информационна система. Ние трябва бързо да дадем съгласие за отмяна на ограниченията по ШИС с цел а, гранични проекти. Но както изтъква и докладчикът, двете страни членки ще имат още по-сериозна роля в е, опазване на сигурността на шенгенското пространство, без да се възползват от е, всички предимства на това пространство. НП се присъединява към позицията на докладчикът и подчертава колко е важно да има пълна достъп до шенгенското пространство за България и Румъния, а не само до шенгенската информационна система. Благодаря. Нищо по-ясно не може да се каже. Господин Коелю е докладчик. Таня също. Заповядайте. Аз е, ще изчета текста, който е подготвил нашия докладчик в сянка с Гергей Станишев. Той е благодарен за развитието на досието. През октомври съвета прие решение за да имат България и Румъния пасивен достъп до информационната система на Шенген. И е, с настоящата стъпка това са вече последните две разпоредби – преди да се, е, за България и Румъния, преди да се дигнат е, проверките по вътрешните граници. Тук това е основна предпоставка и за изпълняване на системата за влизане и до 2020. По този начин България и Румъния ще имат задължения и отговорности на пълни членове на шенгенското пространство, но липсата на политическа воля в Съюза не им дава възможно, възможност те да се възползват от предимствата на това пространство. Вече 7 години, откакто съвета прие решение положение, че двете, двете страни изпълняват законовите и технически изисквания във всички области на шенгенското законодателство. Но е, в момента тази стъпка, малка стъпка, която се прави, не се прави, защото те са си изпълнили задълженията, а поради натиска на съображения за сигурност това е поредния пример, че сигурността, а не е, спазването на ценности и ангажименти диктуват приемането на решения в Европейския съюз. Сигурността обаче налага общи действия, а не разпокъсаност. За това трябва да постигнем добър баланс между сигурност и и ограничения. Трябва да има здрава правна рамка в това отношение, да се слагат едни невидими бариери пред страни членки, които се опитват да станат част от едно от най-големите и видими постижения на Европейския съюз, служи само за подриване на европейската ингра... интеграция с огромна економическа и политическа цена. България и Румъния ще могат да се ползват от ШИС без ограничения. Това е една закъсняла стъпка, но ние определено я приветстваме и е, подкрепям докладчика в нейната работа. Това е беше изявлението на господин Станишев. Благодаря. Това, което казвате, до голяма степен отразява и позицията на нашата група. Господин Адемов. Благодаря. Темата за Шенген е особено чувствителна за България и за Румъния. За пореден път трябва да припомним, че на, още на 9 юни 2011 година съветът е заключил, че условията във всички области на достижението на правото от Шенген, свързани с въздушните граници, сухопътните граници, полицейското сътрудничество, защитата на данни, ШИС, морски граници и визите са изпълнени от България и Румъния. И въпреки това Съветът все още не е взел окончателно решение, което зависи от единодушно гласуване на всички държави – членки на Шенген, което в случая е изключително несправедливо към усилията на България и Румъния за опазването на външните граници на Европейския съюз. В този ред на мисли искам да благодаря на колегата Карлос Коелю за усилията, които полага и за неговата позиция и позицията, че България и Румъния незабавно трябва да бъдат прияти в Шенгенското пространство. Ще подкрепим настоящият проект за решение, защото този е, проект ще премахне оставащите ограничения относно използването на ШИС от страна на България и Румъния и ще подпомогне е, и подобри борбата с престъпността и включително с тероризма. Благодаря ви. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Добре, тогава се връщаме към госпожа Стивенс. Искате ли да вземете думата за заключение? Нека само кажа за ваша информация, че проведохме заседание с участието на агенцията Еолиса, посветено на техническата подготовка за прилагането на ШИС, за изграждането на необходимата инфраструктура, но не участваха много колеги в това заседание, тъй като едновременно се провеждаше и заседание на специализираната комисия по тероризма. Но така или иначе Еолиса ни съдейства. Ако няма други желаящи да се изкажат по тази тема, Нека приключим по тази точка тогава. Госпожо Стивенс? Госпожа Стивенс, извинявам се по въпроса за Еолиса. Доколкото разбрах от асистентите на госпожа Маковей, Вчера са били направени изпитвания, свършена е работата вече и резултатите от изпитванията са положителни. Благодаря. Преминаваме към точка 24. Въпрос искане за писмен отговор към комисията от 8 ноември става дума за предвиден по италианското законодателство 6 годишен задължителен период за съхранение на далекосъобщителни данни. Въпросът е на госпожа Ван Интфелд. Както обикновено на този въпрос не, е, на въпрос не е даден своевременен отговор. Крайният срок за отговор на комисията е бил 15 януари тази година. В отсъствието на такъв отговор, вносителката на въпроса, моля напускайте безшумно залата, вносителката на въпроса е изискала въпросът да бъде включен в дневния ред на нашата комисия, съгласно правилника за дейността ни. Междувременно комисията е отговорила на въпроса, но авторката му продължава да настоява да го обсъдим тук в комисията и да изслушаме и устно отговора на Европейската комисия. Госпожа Интвелт, Благодаря, господин председател. Малко се колебая, защото говорим по много важен политически въпрос и като че аз съм единственият депутат в залата. Вероятно, служителят на Европейската комисия си мисли Добре, ще се подготвя за 10 минути, през които госпожа Интвелт ще е ядосана и след това нищо няма да се случи. Така ли работим по важни политически въпроси? Европейската комисия няма никакъв стимул така, да подхожда сериозно към наши въпроси с искане за писмен отговор. Всъщност не ми се иска да провеждаме този дебат. Няма никакъв смисъл италианският парламент по възможно най-подмолния начин, може би по-подмолно действаше само Американския сенат, когато прие друг подобен акт, прие закон, предвиждащ 6 годишен период на задължително съхраняване на далеко съобщителните данни. Комисията в закъснелия си отговор на въпроса ми заяви, че въпроса не ни засяга, че спада към компетенциите на националните органи, които вече приемат законодателни актове, за да се узакони тази практика. Но не мисля, господин председател, че трябва да водим тези дебати днес, защото в залата присъстваме само ние двамата и представителят на Европейската комисия. Председателят по въпроса за присъствието на заседанията. Мисля, че трябва да го разглеждаме малко по-общо. Много заседания се провеждат успоредно. Това е една от причините. Понякога наистина много малко колеги са в залата но трябва да продължим да използваме този механизъм по член 130. Мисля, че е важно комисията да изпраща свой представител, който да обсъжда с нас зададени от нас въпроси. Да, наистина не е много добре, че сме само двама тук в залата. Не става въпрос само за това, че в момента тук няма колеги. Става дума за самия инструмент, парламентарен въпрос с искане за писмен отговор. Комисията буквално запраща тези наши въпроси в кощето за буклук. Не получаваме отговор на сериозни въпроси, докато не настоим за това. Получаваме закъснели отговори, от които нямаме абсолютно никаква полза. Има ли смисъл тогава да използваме този инструмент? Ето този въпрос трябва да си зададем. Никакво желание нямам сега да разговарям с представителя на комисията. Въпросът е със силно политически характер. Толкова тежки битки водихме тук по въпроса за съхраняването на данните. Изказа се и Европейският съд. А италианският парламент, меко казано, проявява пълно безразличие. Щях да използвам малко по-силен израз. Как да подходим към въпроса? Не става дума за самата процедура, за това в коя част от деня се провеждат подобни дебати. Става въпрос за това доколко подхождаме сериозно към инструментите, с които разполагаме като парламент, за да държим отговорни комисията и държавите членки. Какъв е смисълът от решенията на Европейския съд при положение, че комисията и държавите членки постоянно ги пренебрегват. Става дума за съда на Европейския съюз в Люксембург. И като че ли и ние просто казваме, че не се интересуваме от въпроса. Искам да обсъдим въпроса по-нататък. Не само този конкретен въпрос. Трябва да обсъдим въпроса по-общо. как да подхождаме към такива въпроси с искане за писмен отговор в бъдеще. Да, може да се предвиди малко по-различен формат. Може да се обсъди на заседанието на координаторите. Нека обсъдим този въпрос с искане за писмен отговор на следващо свое заседание, да го направим скоро, а координаторите пък да помислят по въпроса за това как да подходим към парламентарните въпроси с искане за писмен отговор. Добре. Проведохме диалог помежду си, тъй като сме единствените двама депутати в залата. Ще върнем въпроса отново в дневния ред на заседание на комисията Либе. Ще обсъдим и процедурата на заседанието на координаторите. Но заседанието ни така или иначе се излъчва живо по интернета. Вие си изразихте неволно политическата позиция. Така или иначе. Ще включим въпроса в дневния ред на следващото заседание на координаторите. Точка 25 бе предвидено да бъде обсъдена в 10.30. Затова сега ще прекъснем за малко и ще започнем с точката за Евроюст в 10.30. Комисията иска ли да отговори на последния коментар? Вече приключихме по тази точка от дневния ред. Не можем да се връщаме. Uh, do you, do you really Наистина ли искате да се върнем? Представителят на комисията. С ваше позволение, господин председател, искам накратко да взема отношение по казаното за ангажираността на комисията. За това доколко сериозно тя подхожда към отговорите на парламентарни въпроси. Председателят, наистина ли искате да се върнем на този въпрос? Приключихме разискванията по тази точка. Наистина ли искате да се върнем на нея? Поставили сме в дневния си ред, защото не отговаряте на време на въпросите ни. Приключих разискванията по тази точка от дневния ред, защото не ви видях преди това. Наистина ли искате да се върнем на точката? Не бих ви съветвал да го правите. Госпожа Интвелът, до момента всички се държахме много любезно един с друг, но ако трябва да съм честна наистина, да кажа какво наистина мисля за това как комисията работи по нашите парламентарни въпроси, никак няма да съм вече любезна. Затова нека сега отидем да изпием по едно кафе и продължим да сме любезни един с друг. Председателят към представителя на комисията. Бих ви посъветвал да не се връщаме на тази точка от дневния ред. Добре, господин председател. Прекъсваме до 10.30. get started, um, I'll, I'll, ex- I'll explain everything I'll actually say that we could do it again Okay, colleagues, um, so we're going to begin. Председателят, колеги, започваме с точка 25, Агенция на Европейския съюз за сътрудничество по наказателно-правни въпроси, Евроюст. Приветствам с добре дошъл господин Ладислав Хамран, председател на Евроюст, който ще ни представи годишния доклад на Евроюст за 2017. Господин Хамран сравнително отскоро е на тази длъжност, но вече сме разговаряли с него неведнъж за работата по същество по настоящем на Евроюст и за посоката, в която ще поеме в бъдеще. Много полезни бяха тези разговори. Мисля, че убедително ръководите Евроюст. Няколко думи за присъствието на днешното заседание. Денят е малко необичаен. Цялата седмица всъщност колегите не присъстват многочислено на заседанията. така че ще предвидим и друга възможност да ни гостувате, може би в момент, когато ще има повече депутати, така че не се обезверявайте. Благодаря на госпожа Зипел, че е тук. Един от най- редовно присъстващите на заседания членове през изминалите години, заедно с други колеги. Заседанието ни се излъчва на живо по интернет, така че се следи сигурно от мнозина. Нека пристъпим към работа сега. Предстои да направите изложението си сега. То ще бъде записано, излъчва се на живо. Ще намерим и друг момент, в който да ни посетите, когато ще има повече колеги. От заседанията на Европейския съвет – Става ясно напоследък, че Евроюст работи активно за по-добра комуникация и за повече видимост на мрежата. Имате думата, господин Хамран. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за любезните думи за топлия прием. Наистина за мен е удоволствие да участвам в днешното ви заседание. Чест е също да ви представя и годишния доклад на Евроюз за 2017 година, когато по договора от Маастрих бе въведена политиката за съдебно и политическо сътрудничество по наказателно-правни въпроси преди 25 години. Положението бе доста по-различно. Тогава престъпността оставаше в рамките на националните граници. Случаят не е такъв сега. В миналото прокурорите си сътрудничаха помежду си в рамките на тромави, често непредсказуеми дипломатически процедури. Изпращаха писмата си с искане за сътрудничество на централните органи. Нямаше структуриран обмен на информация, нямаше институционални платформи за анализиране, разискване и координиране на отделните казуси с колеги от други държави членки. През изминалите 25 години бяхме свидетели на огромни промени в областта на сигурността и правосъдието. Годишният ни доклад за 2017 текста е конкретно доказателство, свидетелство за това колко сме постигнали през изминалите 25 години. В доклада се съдържат конкретни примери за оперативни резултати, които допринесоха за сигурността на Европа. Сега, 25 години по-късно, в 28-те държави членки продължават да действат различни юрисдикции, различни нормативни уредби, уреждащи наказателното производство. Различават се също така и нормите за допустимостта на доказателствата. Опитът ни по места показва, че за прокурорите е необходимо Евроюст да работи по-ефективно. Евроюст трябва да подпомага прокурорите при провеждането на разследвания, разрешаването на конфликти на юрисдикция с други колеги, и събирането на доказателства, които да са допустими пред националните съдилища. Миналата година Евроюст работи по 4125 казуса. Над 4000 прокурори и магистрати от държавите на Европейския съюз и от други държави участваха в работата на Евроюст, за да постигнат резултати по места. Сред тях бяха италиански прокурори, прокурори от Неапол. Нека ви обясня как се разви работата по този казус и какво бе значението на работата на Евроюст по него. През 2015 година бяхме в Неапол. Италианската полиция конфискува наркотици там. Местният прокурор скоро установи, че заподозрените лица имат връзки с италианската комора, престъпна група от мафиотски тип. Прокурорът в Неапол се свърза с Евроюст с молба за помощ. Бяхме попитани Попитахме откъде заподозрените лица се здобиват с наркотици, с кои други организации работят в други държави. Има ли прокурори, които провеждат разследвания срещу същите лица или същата престъпна група, действаща в други държави членки? Евроюст скоро откри, че има връзки с испанска престъпна група, която участва в рекет, изпиране на пари и трафик на наркотици. Това стана благодарение на финансовата ни подкрепа и експертния ни опит. Благодарение на тази своя подкрепа и този свой опит създадохме съвместен екип за разследване. Миналата година подпомогнахме 200 съвместни екипа за разследване. През 2002 те бяха само два. Това показва колко много сме постигнали в областта на правосъдието и сигурността от 1993 година насам. С течение на времето се установиха и връзки с престъпни организации в Германия. В момента работят прокурори по този казус в три държави членки. Те разработват стратегии за избягването на конфликти на юрисдикция, обсъждат също така и различни проблеми от правно естество, свързани с писмата с молба за помощ, Европейската заповед за арест и Европейските европейските заповеди за разследване. След три години достигнахме до критична точка. Прокурорите от Германия, Италия и Испания се събраха в координационния център в централата на Евроюст в Хага. Така имаше възможност за обмен на информация при сигурни условия и в реално време. Националните полицейски служби бяха готови да се намесят по места. Прокурорите работиха заедно в Евроюст и по техни инструкции полицейските служби започнаха с арести, конфискация на имущество и други мерки. В Координационния център постоянно се получаваше актуална информация. С течение на деня получихме нова информация, която незабавно доведе до действие. 33 души бяха арестувани в този ден в три държави. 5 милиона евро и над 1000 килограма наркотици бяха конфискувани пък. Става дума в случая за операцията Санта Лучия. Нарочно избрах тази операция, за да я цитирам пред вас днес, защото по нея се използваха повечето от инструментите и процесите ни, като координационни центрове и срещи, съвместни екипи за разследване, съвместен правен анализ и други. Всичко това са важни инструменти, които Евроюст може да използва по мащабни и сложни казуси. Тук се намеси и още един елемент. В началото изглеждаше, че казусът е в малък мащаб, само на местно равнище, но се оказа, че в него са намесени много държави и трябваше да се работи в течение на повече години. Заедно установихме това, благодарение на анализа и координацията, които бяха възможни единствено благодарение на Евроюст. Всички знаем, че престъпленията не се спират пред граници, не се спират и пред европейските граници. Затова сътрудничеството сътрудничеството с трети държави продължава да е важен елемент от работата на Евроюст. Още от учредяването си насам, Евроюст изгражда мрежа от съдебни точки за контакт към момента тази мрежа обхваща 42 страни. През едните месеци ще бъде разширена. Освен това, Евроюст има честа да е домакин за прокурори за връзка от Черна гора, Норвегия, Швейцария и Съединените щати. Те работят в нашата централа и са важна част от семейството на Евроюст. Един от най-сложните случаи, по които работихме през 2017 бе насочен към нас от колега в Швейцария. Ставаше дума за подозрения в подкупи, лошо управление на средства, измами и подправяне на документи от областта на футбола. Установиха се и връзки с други държави – Франция, Гърция, Италия и Испания. И този случай доведе до ден за съвместни акции, които бяха внимателно подготвени и координирани от националните прокурори в Координационния център на Евроюст. Има нещо важно по този случай, а именно, че а, бяха запазени критични доказателства. Нека сега ви цитирам Унгария. Един човек бе застрелян на магистрала в Унгария. Първоначално за подозряното лице бе германски граждан, или поне така смятахме. Унгарските органи се свързаха с Евроюст и ни помолиха за помощ. Трябваше бързо да се издаде европейска заповед за арест с цел обиск в Германия. В последствие стана ясно, че заподозряното лице бе дало назаем колата си на роднина в Австрия. Австрийците се задействаха, издадоха Европейска заповед за арест, както и Европейска заповед за разследване. Тоест в рамките само на няколко часа се прехвърлихме към друга юрисдикция, към Австрия. Там бяха издадени заповедите за арест и за разследване. По-малко 24 часа след извършването на престъплението, заподозряното лице бе арестувано. Всички доказателства, включително и оръжието, с което бе извършено престъплението, бяха конфискувани. Подобни случаи са много красноречиви и в по-широк контекст. Направихме анализ на казусите си и избрахме 10 казуса в 10 различни области на престъпление. Благодарение на Евроюст националните органи са арестували 345 членове на престъпни мрежи. Изпълнили са над, извършили са, извинете, над 300 обиска и са конфискували над имущество в стойност над 30 милиона евро. Според нас тези данни са изключително красноречиви, забележителни са, като се има предвид, че годишният ни бюджет е малко над 37,5 милиона евро. Има и нещо още по-важно. Евроюст подпомогна разследващите служители и прокурорите да съберат много убедителни доказателства, които бяха представени в националните съдилища. Постиженията ни са резултат от съвместни усилия

Парламентът продължава да играе много важна роля в тези усилия. Вие сте законодатели и като такива допринесохте за установяването на нови инструменти за съдебно сътрудничество, които играят ключова роля в борбата срещу трансграничната престъпност. Това са заповеди за запориране, европейски заповеди за арест и за разследване. Освен това ни помогнахте и да набавим необходимите ресурси, за да продължим работата си. Наистина Наистина сме ви благодарни за подкрепата. We... Уважаеми членове на комисията, ето какво виждаме ние като бъдеще на Евроюст. 10% увеличение на работата по дела всяка година. Така ще имаме повече а, случаи, които се разглеждат от Евроюз, защото нуждата непрекъснато нараства. Може би няма да имаме достатъчно ресурс да поемем това нарастване на делата, ще трябва да се подготвим. Необходимо е да се направи институционална реформа с цел по-голяма ефективност и ефикасност. Ние сме организирали по различен начин ресурсите си, за да има оперативна подкрепа и национални бюра към националните органи, но това няма да е достатъчно. Има все по-голямо търсене от страна на държавите членки и за 2019 година сме поискали малко повече от 41 милиона евро. Също времено ние трябва да можем да разчитаме на финансиране на съвместните разследващи екипи и продължаването на мащабните операции. Използвам възможността, за да призова за вашата подкрепа при бъдещото разискване на бюджета за 2019 година и за периода след 2020 година, така че Евроюз да изпълни мисията си за правораздаване, което е трансгранично. Днес аз представлявам не само Евроюст, но и тези 330 служители, които работят в Евроюст и са му изцяло отдадени. Ние зависим от техния ангажимент и труд. Заедно ние представляваме Евроюст и можем да направим Европа по-справедливо и безопасно място. Благодаря ви, почитаеми членове на комисията Либе, за вашата подкрепа. Благодаря. Веднага се обръщам към нашия член в този случай. Бригит Зипел, заповядай. Благодаря ви. Благодаря много и за вашето изложение. Бих искала да насоча вниманието към две други области. Вие казахте, че работите вече 21 години. Можете ли да кажете, че с всички промени нормите за сътрудничество са се променили, включително и нормите за събиране на доказателства. Колко различно е положението с 28-те държави членки и защо е различно? Дали точките на достъп до доказателствата са различни или основата, на която се предоставя този достъп, Например, в някои държави има слухове за престъпна дейност, но предоставя ли се достъп до доказателства в този случай? Вие също така споменахте финансовата подкрепа за разследванията в национален мащаб. Споменахте и съвместните разследващи екипи интересуваме дали финансовата подкрепа е свързана с работата на тези екипи или вие можете да помагате на държавите членки и по друг начин финансово, за да организират работата си. Казахте, че имате все повече и повече дела, по които работите. Същевременно нямате достатъчно ресурс. интересуваме дали това, това увеличение на вашата натовареност се дължи на по-интензивна трансгранична престъпност или на факта, че държавите членки имат по-голямо желание да работят с Евроюз, защото разбират ползата. И още нещо, между нашите държави членки има големи разлики, не само по отношение на нормите. Възможно е да ни трябва повече оборудване за полицията или повече служители. Вие споменахте, че Евроюст имат повече работа и може би ще трябва да получат повече средства. Затова и моят въпрос не е толкова към вас, колкото към комисията и съвета. Готови ли са те да направят повече на национално или на европейско ниво? Имам предвид очевидно парите. Ще има ли повече пари в европейския бюджет за финансиране на тези дейности и последния въпрос, може би не към вас, не знам дали ви е позволено да заемете официална позиция към комисията и съвета отново. Интересуваме, като говорим за пари, дали комисията и съвета предвиждат допълнителни източници на средства за европейския бюджет, защото иначе можем да кажем, че е чудесно да вършим какво ли не, но ако няма достатъчно средства, това се оказва капан. Това са някои от моите въпроси. На някои тях може да отговорите вие, на други комисията и съвета. Ако искате, можете да изчакате да чуете всички въпроси. Те няма да са много, защото сме само двама. To the um, Justice Affairs Council also. My first question is when, when... Първият ми въпрос. Когато се опитвахте да реформирате Евроюст, какво ви водеше? Какво точно бихте искали да се промени? И какво ще бъде различно в бъдеще? Бюджетът, например, е важна тема. Бюджетът ви е много малък с оглед на вашата обхватна дейност в толкова много държави и членки. Този бюджет би трябвало да финансира и съвместните разследващи екипи, което е много интересно като идея. За това и ще ви попитам какви са приоритетите, как фокусирате работата си. Вие, например, сте от Словакия. Наскоро ние ходихме в Словакия. Беше пределно ясно, че ние като представители на парламента и тази конкретна комисия искахме да се състави един съвместен разследващ екип, който да помага на словашките власти с подкрепата на Европол – но тук има, разбира се, и някои проблеми, които са от системен характер, като говорим за тази страна. Например, Румъния има проблем с изпирането на пари. Всяка страна си има своите проблеми. Как вземате решение какво точно да направите? Виждам от вашия доклад, че вие се насочвате към големите проблеми в различните държави членки, но ето да вземем Словакия. Там установихме, че има текущи проблеми, по които вие може да работите, но има и системни проблеми, които са по-сложни. и Те са свързани вече, например, с обучението на магистратите и други дейности. Какви са вашите приоритети? Дългосрочни ли са те или искате да насочвате вниманието си повече към краткосрочни дейности, като например разследването на определени престъпни деяния? И има ли някакъв конфликт, що се отнася до работата на Европол? Ролята на Евроюст, например, при обучението на магистратите, как бихте я определили и откъде ще дойдат средствата, защото бюджетът е много малък. И като за бъдещето на тази агенция въпросът за бюджета ще става все по-важен. Uh, because when you talk about the training... Като говорихте за обучението, uh, Правилно ли съм информирана, че вие имате някакъв отдел, който е сходен с работата на полицейската академия или ако нямате такъв, смятате да го създадете в бъдеще? Just to, just to, um, of... Може би трябва да поясня въпроса си за потенциалния конфликт с работата на Европол. Вие също работите срещу тероризма, но къде е разграничителната линия? Примерно, вие подготвяте юристите в тази област или нещо друго? Къде е тази разграничителна линия и при разследващите екипи? С кого обсъждате работата си и как вземате решенията. Може би в управителния съвет, но все пак. Благодаря много за въпросите. Ще се опитам да отговоря на всички от тях наведнъж. Първо, нека поясня, че Евроюз няма мандат за обучение Ние сме организация, която се води от заявките на държавите членки. С други думи, когато държави членки разследват определени престъпни деяния и се натъкнат на някакъв проблем, тъй като в случая има международен елемент, като казвам проблем, той може да е правен, комуникационен, финансов. В този случай те доброволно отнасят случая към Евроюст. Държавата членка не е длъжна да го направи. За това и случаите, за които споменах в годишния доклад, около 2700 са все доброволни заявки на държавите членки. Ние им предоставяме необходимата помощ. Същевременно ние виждаме, че наистина държавите членки са внедрили някои от законодателните инструменти по различни начини, така че практиката показва, че е необходимо да правим разяснения, да обсъждаме с тях и да намираме решения, както и прагматични пътища за напред. Държавите членки понякога имат и мащабни операции, за които се нуждаят от международни разследващи екипи. В тези екипи същевременно не знаят какво точно да се е, е, включи, какво да е споразумението за тяхното съставяне. С други думи, липсва им експертност и в тези случаи те биха искали да се обърнат към Евроюз, да разговарят, така че да могат да обсъдят и условията, на които ще се основава споразумението. Ние работим следователно по чисто практически въпроси, свързани с правната страна. Много често виждаме, че различни държави членки имат желание за сключване на споразумение за съвместно разследване. Но, за да има съвместен разследващ екип, този екип трябва да се среща често, да пътува и не винаги е лесно да се финансират такива дейности. Съответно трябва да платите за полети, хотели, писмен устен превод, както и специални устройства, за да може връзката между различните членове на екипа да е достатъчно сигурна. Точно в тези случаи може да помогне Евроюст, защото ние разбираме, че тук има конкретна необходимост. Именно за това се борим за повече финансиране за съвместните разследващи екипи или СРЕ. Наистина, нашият бюджет не е голям 37,5 милиона, от които 1,3 милиона се връща към държавите членки чрез СРЕ. Виждаме, че има все по-голямо търсене. 2002 година имахме съвместни разследващи екипи, но сега, 15 години по-късно, можем да кажем, че вече сме подкрепили 200 такива екипа. Като имайте предвид, че те никога не работят по някакви изолирани дребни дела, напротив, по много мащабни операции, свързани с тероризма, трафика на хора, различните видове на измама, изпиране на пари, трафик на наркотици и така нататък. По своето естество това са трансгранични деяния. Така че това правим ние. А за реформата ще кажа, че разбрахме, че наличните служители вече не могат да предоставят тази подкрепа със същото качество. Ето защо решихме да помислим критично как точно използваме своите ресурси, как изразходваме средства. Намерихме начини за преразпределение, за да осигурим по-голяма оперативна подкрепа. Това се обсъжда в колегиума на Евроюз, това е нашия управителен съвет. Там решихме, че ще преразпределим ресурсите, така че от административните задачи те да преминат повече в оперативните. Как бихме искали да видим бъдещето? Бихме искали да има много повече оперативна работа, подкрепа за конкретните дела, които се разследват и помощ при конкретни правни въпроси. на въпроса за различните правни режими в тези 28 държави членки, ще кажа, че ние си даваме сметка, това е просто реалността. Ясно е, че има 28 държави, това са 28 различни видове правна култура, различни видове правен ред. Тези държави обаче изпълняват не винаги еднакво и европейските законодателни инструменти. Струва ми се, че много сме постигнали, но не може да се хармонизира всичко. Дори да се хармонизира повече, пак ще имаме различни процесуални изисквания. Мога да ви дам пример с претърсването на дома – в Италия се изисква съдебна заповед, в Словакия също, но условията и изискванията за такава заповед вече може да са съвсем различни в различните държави. И това засяга и набирането на доказателства. Ние искаме да сме сигурни, че всичко като доказателство събрано в Италия, ще бъде допустимо и в Словакия. За ситуацията в държавите членки, иначе нямам конкретни цифри и не мога да ви отговоря. Попитахте за това, което се случва в Словакия и други страни. Ще кажа отново, че ние не насочваме вниманието си изключително към обучението. Първо се опитваме да работим по по-маловажните дела. Не, това, което аз питах, беше друго. Как помагате на съдебните системи в Европейския съюз, когато има някакъв повод за притеснение. Доколкото разбирам, вие не можете да се намесите, защото работите тогава, когато държавата членка го поиска. Точно така е. Ние не можем да се намесим, но в конкретния случай, за който говорихте, словашките органи докладваха случая на Европол и Евроюз на много ранен етап на 18 април проведохме координационна среща с италианските колеги. Евроюст и Европол бяха представени на тази среща. Но това е свързано и с начина по който виждаме нашето бъдеще. Няма альтернатива на начина на работа с различните агенции и държави. Ние трябва да работим рамо до рамо. Необходимо е наистина да се работи така много добър годишен доклад. Очевидно, вашата основна дейност и остава улеснителната дейност, например при Европейската заповед за арест. Но има и други въпроси, по които ние ще продължим да разговаряме, защото вашата работа е много интересна за нас. Освен това, тук има и момент на отчитане. Призоваваме ви да работите все така активно с нашата комисия. Още веднъж ви благодаря за присъствието като се извинявам, че толкова малко колеги присъстваха, но ще има и други възможности да се срещнем с вас и енергично да работим заедно. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Желая ви всичко най-добро. Колеги, след няколко минути ще започна с следващата точка. Dear colleagues, if everyone is present, we would uh, like to... Скъпи колеги, ако всички вече са взели местата си, нека да започнем. Заповядайте и благодаря. Имаме само един час, така че би било много полезно, ако можем вече да започнем. Um, Скъпи колеги, да започнем сега заседанието. Един час имаме за него. Това е точка 27 от нашия дневен ред положението в Унгария в отношение на резолюцията на Европейския парламент от 17 май. Разглеждаме проект от доклад. Докладчик е, е Юдит Саржентини. И е, тук присъства и унгарския министр на външните е, работи и търговия, господин Шарто. На 17 май Европейския парламент прие резолюция за положението в Унгария и в 10 параграф инструктира Комисията по граждански свободи да започне процедура за изготвяне на специален доклад, за да се гласува в пленарна зала обосновано предложение по член 7.1 от договора за функциониране на Европейския съюз в съответствие с правило 83 от правилника. Госпожа с Аргентини е докладчик и тя работи по доклада от юли 2017. Тя представи заключението от доклада си на заседание на нашата комисия на 12 април. Тоест резултата от подготвителната работа, а днес ще представи, бе през, вече представена, сега ще ни представи и проект, самия проект от доклад. Ще дам а, думата първо на докладчика госпожа Саргентини. При нас е, е и е, унгарския министр на външните работи и търговията, който също ще се изкаже. Имам молба да се придържате към определеното време, тъй като времето ни е органичено. Госпожа Сажентини, 10 минути имате. Благодаря, господин председател. Благодаря и за уводните думи. Настоящият доклад се основава на правило 83 от правилника, където се казва, че парламента може да излезе с обосновано предложение да призове съвета да действа по силата на член 7.1. И на 17 май в пленарна зала ние се е, получихме молба от е, парламента да изготвиме този доклад. Настоящото положение в Унгария е сериозно нарушение на, ценностите, които се изреждат във втори член а, на договорите. За това се започна с процедурата по член 7.1. Ние е, направихме едно изслушване през пролета и лятото, е, среща с експерти, заедно с докладчиците в Сянка и е, винаги канехме и представители на унгарското през, е, правителство. Господин министър присъстваше на изслушването. Освен това и поддържаме редовни контакти и даваме разяснения на посланника на Унгария в е, Бруксел. Тук отново ще дадем възможност на господин е, министъра да изкаже своето становище по доклада. Аз е, работих по този доклад, който все още е в своята проектоформа. Ще видим как ще се оформи. Ние не призоваваме за преговори с унгарското правителство. Ние даваме този доклад на съвета и той трябва да реши дали ще започне процедура срещу определена държава членка, ако тя се отклонява от е, изискванията за върховенство на закона а, е, и европейските ценности. Първоначално резолюцията на парламента изреди няколко теми, които е, Либе трябваше да отчете. Много дълъг е списък. Аз е, прегрупирах малко тези теми, защото за мен е, друг ред е по-важен. Свобода на изразяване, академична свобода, съдебната система и други. Направи ги, за да очертая какви са последиците за, от отстъпленията на върховенството на държавата за гражданите на Унгария. Основните ценности и права трябва да бъдат защитавани и то по равен, равнопоставен начин пред закона. Затова европейските граждани и унгарските граждани трябва да се чувстват и уважавани и сигурни и ние като парламент имаме задачата, ако дадено правителство не прави това, да се намесим. Преди две седмици а, представих доклада по съдържанието му и, както казах тогава, всичко, което коментирам, се съдържа в доклади на Съвета на Европа, ОССЕ и ООН. Е. Разгледах и е, съдебни казуси от Люксембург и Страсбург. И мога да кажа, че много показателни, но е колко много подобно доклади са написани през годините. Европейския парламент прави това за пръв път и за мен е важно той да бъде основан на двойно проверени факти. 12 април е, е датата за е, приключване е, на подготовителната работа. Избрах тази дата, за да мога да включа там и заключенията на мисията на ОССЕ. В доклада вероятно ще е необходимо да се усъвременят някои неща в съответствие с това, което се случва. А, примерно с действията по отношение на закона Сорос в момента. Нека да поясня отново. Ние оглеждаме в доклада не само изпълнението на европейското право в една страна членка. Ние разглеждаме и нарушенията на законодателство там, където е, страната действа е, по собствени правомощия. Включваме също така и въпроси, които имат отношение и последици за обществото, макар те да не са облечени още в закони. примерно, фаворизирането на определени медии или е, действия спрямо политически партии преди избори или, примерно, уволняване или пенсиониране на определени служители, говоря за съдебната система. Също разглеждаме е, процедури, е, но не които са застъпени в писмената форма на закона, но които имат така доста охлаждащ ефект върху обществото и притеснително в такъв смисъл. А настоящото положение в Унгария е сериозен риск за нарушаване на ценностите, на които се основава Европейския съюз. Четири комисии от парламента ще излязат със становище. Две, тези, две от тези становища са вече а, готови от Комисията по конституционни въпроси и тази за бюджетен контрол. Те се обърнаха към нас действително с а, покана да, заде, да дадем препоръка за задействане на член 7.1. Добре дошли са колегите с коментари за подобряване на текст. Благодаря на нашия докладчик, госпожа Саргентини. Нека сега да дадем думата на докладчиците в сянка. Всички в залата искат да се изкажат за това. Ще помоля всички, включително докладчиците в сянка, за изказвания от по две минути. Трябва да бъдем е, дисциплинирани, защото иначе няма да успеем да се вместим във времето. Нямате повече от две минути, обръщам се към докладчиците в сянка. Да видим как е, ще се развие. Може би мога да ви дам три минути на докладчиците в сянка и две на останалите. Госпожа Саргентини си спести част от минутите, за това три минути. Шадо Роберто Мецула for три минути. За докладчиците. сенка и две за всички останали, госпожа Роберта Мецола. Ние е, сме напълно наясно, че това е една е, така начинание, което до сега не се е случило. Безпредседентна е ситуацията в Унгария. Благодаря на докладчикът. Срещнахме се нееднократно на заседание с докладчиците в Сянка. Тя се опитва да представи абсолютно сбит, е, сбита оценка на базата на факти за Унгария. Много беше полезна и срещата ни с посланника на тази страна. Искам да задам няколко въпроса и се надявам да получа отговори. В Унгария свободата на научната общност и на изказване се запаз, заплашват от закон, законодателство. Става дума за Централния европейски университет. Въпрос е как могат да се спазят ново формулираните критерии. Това създава несигурност и правен вакуум за правна несигурност за висшите учебни заведения при положение, че не може да се гарантира тяхното съществуване. Комисията за това и започна дело срещу Унгария пред съда. Проблем е и прозрачността на, за организации, които получават средства от чужбина. Тук като докладчик в Сянка задавам въпроса, а не като координатор на НП. Тази, това законодателство е, така е отправено към това, тези, които в кавички се наричат чужди агенти. Е, напълно непропорционален опит и излишно намесване в е, свободата на сдружаване и изразяване. Искаме да получим отговор защо е, което и да е правителство, би се опитало да върви срещу основните ценности на Европейския съюз е, и независимо от тежестта на изборната си победа да е готово да прегази тези ценности. Добре дошъл сред нас е господин министър. Високо оценявам готовността за диалог на всеки представител на тази страна с европейските институции. Но реалността е, че министрите идват тук и след това на другия ден веднага започват с кампании срещу Брюксел. Аз вероятно съм на списъка на с враговете на. И посланието ми е, че Върховният комисар на ООН коментира, че Унгария реагира към предизвикателствата в процеса с беженците по начин, който нарушава основните е, права. Ние е, застъпваме тези ценности като европейци, много е важно а, да огледаме текста. Знам, че много колеги ще подават много изменения по всички теми, които са засегнати и се надявам да можем да отговорим на притесненията, които се изказват от всички колеги по ред области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 Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще се вместя в отреденото ми време, тъй като искам да направя и няколко принципни бележки. Положението в Унгария ни занимава от 2012 насам, т.е. в продължение вече на 6 години. Постоянно обсъждаме въпроса за това дали състоянието на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона в Унгария наистина съответства на разпоредбите по член 2 всички наши членове тук са, винаги са изказвали едни и същи опасения, но нямаше съгласие помежду ни за процедурата, която трябва да се приложи. Задействането на процедурата по член 7 е крайна мярка, нещо като политическа атомна бомба. Може да се приложи също така една по-мека мярка, като механизма за правата на човека – като цяло бе ясно, че не може да се отлага решаването на проблеми, както и че проблемите не могат да се решат от само себе си, само ако си затваряме очите пред тях. В продължение на много години в Унгария се създаваше паралелна реалност и това положение междувременно се обостри. Така че като цяло потенциално има заплаха за либералния демократичен модел, на който почива Европейският съюз. Нека сме наясно, че няма антилиберална демокрация. Само либерализмът, търпимостта спрямо и на комислещите, разделението на властите, независимостта на съдебната власт – могат да допринесат за функционирането на демокрацията. В противен случай една демокрация не е жизнеспособна. В миналото в източноевропейските държави се говореше за така наречената власт на народа, но гражданите на тези държави имат горчив опит с това. Ако в една демокрация не се залага на либералните принципи, то тя остава само на думи. Това посочваме и в резолюцията си. Демократичните процеси на първо място трябва да служат за сформирането на мнозинства. Сформирането на мнозинства трябва да става по прозрачен начин, на базата на цялата налична информация. Ясен бе резултатът от парламентарните избори в Унгария – Мнозина изказаха съмнения във връзка с резултатите от изборите и тези съмнения трябваше да бъдат разсеяни колкото се може по-бързо. Днес обаче не обсъждаме резултатите от изборите в страната. Основният въпрос е на какво има право едно демократично избрано легитимно правителство. И във връзка с това съм съгласен с докладчика в сянка от ТНП. Въпросът е какво мога да предприема при положение, че съм сформирал мнозинство, като се има предвид, че в една демокрация трябва да се защитават и унеправданите, и мълцинствата, за да се установи необходимата в една демокрация конкуренция. За това става дума. Не става дума за политическа оценка на случващото се в Унгария. Тази оценка могат да я направят унгарските граждани. За това и не подходихме лекомислено, а бяхме внимателни, направихме обстоен анализ на случващото се. Благодаря на докладчицата за съвестността и благодаря и за това, че не се е оставила да бъде въвлечена в междупартийни боричкания. Съжалявам, че нямаше мнозинство за провеждането на мисия за установяване на фактите в Унгария. Разговаряхме с съвета на Европа и неговата венецианска комисия, с постоянното представителство на Унгария, както и с представители на гражданското общество там. Всичко това бе много полезно. Благодаря на докладчицата, че го е взела предвид при работата си. В доклада ясно се посочва, че в Унгария системно се нарушават принципите закрепени в член 2. Представих доклада на политическата си група. Подкрепата за него там бе категорична. В момента работя с други колеги по предложения за изменения, които ще внесем своевременно. Господин Юрек. Благодаря, господин председател. Когато е, прочетох проекто доклада, си мислех е, непрекъснато за Уинстън Чърчил. Е, доклада подкрепя една добре известна истина, а именно, че парламентарната демокрация с всичките си предимства трябва да се бори срещу недостатъците е, на е, една демократична система. Но не разбирам защо сега е, обвиняваме конкретно само Унгария. Нека да се опитам да кажа това, което мога за това време. Примерно на темата интеграция на ромите има и много други страни членки, които имат подобни проблеми, но само Унгария бива обвинявана. Ние правя... Не разбирам защо в такъв смисъл политическите партии отдават предпочитания на собствените си предразсъдъци а не на фактите. Примерно госпожа Ерока, която е тук, коментира какво прави Унгария за интегриране на ромите. Не може да се стига до там, че реалността да бъде пренебрегвана напълно. В срещата ни с работната група професор от университета в Печ призна, че обвиненията, които се отправят към Унгария, биха били също толкова валидни и за правителството на социалистите, на министър-председателя Дорчани, когато той беше министър-председател. Тогава никой не се интересуваше какво се случва с медиите и така нататък. Затова си поставям въпроса за какво всъщност става дума. Е, за демократични стандарти. Госпожа Инфелд е, даде добър отговор на този въпрос. Цитирам, няма да сравняваме унгарското законодателство с, е, друг, с това на други страни, но за мен това е избирателно раздаване на справедливост. И отново, ако трябва да коментирам за какво става дума, госпожа Инфелд, ги е, Верховщад повтори, че има много сериозно е, нехаресване на Унгария в Европейския съюз. Но това просто показва, че има разделение в Европа господин Вайденхолцер казва, че мнозинството няма право да диктува на младсинството. Но, колеги, моля ви, застанете пред огледалото и се огледайте. Не може да се каже, че мнозинството не може да диктува на мълцинството. Луи Мишел, като докладчик сянка от Алде. Той в момента ще бъде представен от координатора Натали Гризбек. Благодаря, господин председател, скъпи колеги Луи Мишел. Е, все още не може да дойде и искам от негово име да подчертая, че тук е, сме събрани за да обсъждаме един много специфичен е, доклад по един много тежък проблем към, и ние трябва да имаме ангажимент към този проблем, защото става дума за европейски граждани, т.е. унгарците. Искаме да да не, обръщ, да не се обръща вниманието към унгарския народ, а към това, което се случва, това, което, за което сме се събрали, е желанието да се спазват основните права на всички европейски граждани. Това казвам, обръщайки се към унгарците. И съвсем накратко, както каза докладчикът, е, искам да благодаря на докладчиката, извинете, за много прецизната и работа върху много изчистен и избит текст, е, където се коментира именно ангажиментите на е, Европа, включително за задействане на механизми, предвидени в договора. Има и е, Позваваме се на доклади от международни и признати международни институции. Е, докладчицата работи с нашия докладчик Сянка, господин Луи Мишел, който споделя нейните виждания за нарушаване на човешките права и за разпокъсаността и е, необходимостта да се спазва Правата на младсинствата, свободата на медиите и много други важни въпроси. Така че ние имаме общи интереси, да бъдем и внимателни, да бъдем бдителни. Ние ще внимаваме и как ще действа съвета. Госпожа Инфелд също ще коментира. А, няма да кажа така а, фалшивите новини, но така леко изкривената а, информация ще й, дам, ще й дадем възможност и тя да се изкаже. Благодаря. Докладчицата в сянка на ГУЕ, госпожа Вержия. Е- Благодаря, господин председател. Наистина това е първият доклад по тази тема. Госпожа Саргентини беше изправена пред истинско предизвикателство, с което мисля, че се справи много добре. Трябва да знаем дали се водим от политически предразсъдъци или демократични норми. Струва ми се, че госпожа Саргентини е решила да стъпи върху признатите международни организации, решенията на Европейския съд, точно за да не се води от едната или другата страна и благодаря за това. Искам да се спра на няколко важни, според мен, идеи. Въпроса за защитата на данните. Тук се опираме пак на Съда по правата на човека, решенията на Европейския съд. Много важен въпрос, според мен. Свободата на изразяване. Това може да се провери и чрез наблюдателската мисия на ОИСР. Имаме и въпроса за свободата на вероисповеданието. Необходимо е хората да не се страхуват, това трябва винаги да се подчертава. Освен това, основните права на мигрантите и бежанците нещо, което е застрашено от пакета мерки срещу НПО. Ще се върна по-нататък на този въпрос. Освен това, имаме и решението на Европейския орган по социалните права, което е много важно според мен. Има още един въпрос, по който искам да поговоря малко повече. В главата за корупцията и конфликта на интереси не се споменава Олаф. Въпреки това, в нашата комисия по бюджетен контрол ние сме говорили за това и то може да се използва. Има доста препоръки, свързани с, с нередности, конфликт на интереси и организираната престъпност. Според Олаф би трябвало Унгария да възстанови милиони евро. Това опира и до работата на националните органи Искам да засегна и въпроса за участието на Унгария в Европейската прокуратура. Мисля, че това е въпрос повдиган нееднократно от комисията, една от препоръките и на ОЛАВ. Този доклад не бива да пренепрегва цялата тематика, която изброих. Е, сега искам да се спра на тези законодателни мерки срещу неправителствените организации, които се превръщат в някаква изкупителна жертва в Унгария. Аз се притеснявам за това, че има недостатъчни или почти липсващи е, мерки за правна защита. Свободата на сдружаване е засегната. Имаме данък от 25% включително и на европейските такива организации. След законодателните избори ще има преразглеждане, ни се казва. Приключвам, господин председател. Има и мерки за ускоряване на процедурите. Интересуваме няма ли някакъв начин да се излезе много бързо със становище от Европейската комисия, защото през юни ще имаме становището на Венецианската комисия по този въпрос. Така че, да, има много важни елементи, които сочат към системни и систематични прекрачвания на основните ценности на Европейския съюз. Благодаря, приключи господин председател. Председателят. Дългогодишни наши членове със сигурност ще искат да се изкажат след като изслушаме господин министъра по тази толкова интересна точка, но има риск да не успеем да се вместим във времето си. Лаура Ферара от името на СПД, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата госпожа Сархентини за отличната й работа и за задълбочения текст. Аз бях докладчик по доклада за основните права в Европейския съюз за периода 2013-2014. Тогава обсъдихме необходимостта от наблюдение по държави с цел гарантиране основните права и правата на човека и предотвратяване на нарушения. Още тогава имаше опасения, че може да бъде изготвен нещо като черен списък на държави, където резултатите в тази област не са много добри. Имаше опасения, че Унгария ще бъде застрашена от включването в този списък поради допускания за нарушения на правата на човек. Но не бива Европейският съюз да проявява лицемерие. Все пак се прилагат критериите от Копенхаген преди присъединяването на отделни държави към Съюза. Трябва да следим положението с правата на човека във всички държави членки. Всяка държава, когато вземе решение да се присъедини към Европейския съюз, трябва да зачита принципите, на които се основава Съюзът. Един от основните такива принципи е върховенството на закона. Не могат отделните държави да си избират онова в Европейския съюз, което им е угодно и да го спазват и да нарушават всичко останало. Така не се поема отговорност за Европа и за света. А що се отнася до конкретния случай, нека вземем за пример управлението на миграционните потоци. Унгарското правителство не желая да поеме в случая своята част от отговорността не желае да приема търсещи за крила, а би трябвало да го направи, тъй като е член на Европейския съюз. Трябва също така да спазва и принципа на забрана на връщането, както и да се въздържа от незаконното принудително настаняване на непълнолетни по време на процедурата за убежище. Не може отделни държави да се възползват от членството си в Европейския съюз, без в замяна да поемат отговорност. На първо място трябва да се гарантират основните права и върховенството на закона. Надявам се, че ще може Европейският съюз да извършва наблюдение в Унгария и в други държави членки, Надявам се, че Унгария ще ни съдейства при спазването на принципите на правовата държава. Председателят благодаря. Благодаря, че си спазихте времето. Сега ще дам думата на господин Сиарто. Поканихме го да участва в днешното ни заседание, след като постигнахме договореност с докладчицата. Господин министърът има думата за около 10 минути господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Оценявам възможността да се обърна днес към вас. Това бе според мен едно много интелигентно решение от ваша страна. Интелигентно и любезно бе от ваша страна да поканите за участие днес представител на единствената институция, която легитимно може да представлява унгарските граждани. С ваше позволение, уважаеми членове на Европейския парламент, ще си изкажа народния си език. Уважаеми членове на Европейския парламент, Нека ви информирам за случилото се преди около две седмици и половина. Тогава в моята страна се проведоха парламентарни избори. Имаше опити за нарушения в рамките на този процес. Външни сили се опитаха да отслабят позицията на унгарското правителство. И в Европейския парламент мнозина се опитаха да окажат въздействие върху резултата от изборите в Унгария. Изтече от тук, от Брюксел, информация, с която се целеше да се помогне на унгарската опозиция. Може би заедно трябва да направим оценка на резултата от изборите. Избирателната активност бе 70%. Може би най-високата от когато и да било. 49,6% от подадените гласове бяха за управляващата партия. Това бяха 2 милиона 820 хиляди гласа с 1 милион 73 хиляди гласа повече от партията, която бе втора в класацията и 330 000 повече от гласовете на всички останали партии взети заедно. През изминалите 8 години гражданите на Унгария застанаха на ясна позиция, която е по-различна от вашата. Те също така и заявиха по време на последните избори в каква посока искат да поеме страната. Затова моля да отчетете и да уважите демократичния избор на унгарците. Не го поставяйте под въпрос. Зная, че не приемате решението, което взеха унгарците преди две седмици. Вероятно, то ви е разочаровало. Но унгарските граждани са гласоподаватели в Унгария. Вие не сте. Те могат да вземат решение за бъдещето на Унгария, за разлика от вас. Преди две седмици и половина унгарците бяха призовани да направят ясен избор. Предложихме им миграционна политика в тяхна защита. А опозицията, НПО и чуждестранните граждани бяха пък за политика в полза на мигрантите. Унгарците направиха ясен избор и така ни възложиха и ясна задача да не приемаме мигранти в Унгария. Унгария няма да е приемаща страна. Готов съм да продължа оживените разисквания между унгарците и вашата комисия по въпроса за миграцията. Готови сме да участваме в този дебат. Унгарското правителство продължава да вярва, че единствено и само унгарците могат да вземат решението за това, кой да бъде допускан на територията на страната ни и с кого да си съжителстваме в Унгария. Ще продължим да охраняваме границите си, като така ще отстояваме и сигурността и безопасността на страната си и на нашите граждани. Няма да приемем задължителните квоти за преместване на мигранти, няма да приемем и тезата, че многокултурното, многообразно общество е по-ценно от еднородното общество това, което се основава само на една култура. Ще продължим да опазваме Унгария за унгарците. Нека се спра накратко върху доклада. Той съдържа крещящи лъжи. Докладчицата се е възползвала от всякакви източници, но не и от онези, които говорят истината. Твърдите, например, че в Унгария няма свобода на медиите. Това е лъжа. В Унгария медийното пространство е много по-многообразно, отколкото в много други държави членки. В Унгария, например, не може в продължение на седмици да няма информация за това, че незаконните мигранти извършват тежки престъпления срещу гражданите на страната. Не се стига до подобно положение в Унгария. В Унгария, освен това, има също толкова телевизионни канали, които са против правителството, колкото и такива, които са за правителството. Най-гледаният телевизионен канал всъщност е сред най-яростните противници на правителството. А мнозинството от интернет порталите са явно настроени против правителството. Особено критично настроени са. Един от най-популярните интернет портали всъщност е против правителството. По време на предизборната кампания, на базата на документи изтекли от Брюксел, ежедневно се предявяваха обвинения, разпространяваха се лъжи по адрес на членове на висшето ръководство на страната. В деня на изборите повечето медии приветстваха високата избирателна активност, тъй като мислеха, че това ще доведе до свалянето на правителството. Но не се стигна до това. В доклада си твърдите, че НПО-тата в Унгария са репресирани. Това не е вярно. 65 000 са НПО-тата в Унгария. Някои от тях наистина се оплакват, но това са само онези НПО, които активно се намесиха в политиката, участваха в предизборната кампания и се опитаха да убедят хората да гласуват против правителството. Тези НПО-та се ползват с много значително финансиране от чуждестранни източници. Смятам, че унгарците имат право да знаят дали тези финансирани от чужбина кого представляват, извинете, тези финансирани от чужбина НПО-та и чии интереси обслужват. Европейският парламент и свързаните с него НПО постоянно настояват за прозрачност. Ако толкова държите на прозрачността, то тогава защо не оповестите източниците на финансиране на тези НПО? Вероятно те не желаят да го направят. И не на нас се пада задачата да ги убедим да го направят. В доклада си, освен това, дръзвате да заявите, че в Унгария има проблем с антисемитизма. Най-категорично трябва да опровергая това. Нито една държава в Европейския съюз не е работила толкова активно срещу антисемитизма. Не в Унгария възрастни евреи или пък млади евреи биваха нападани в домовете си или на улицата. В момента еврейската общност в Унгария процъфтява по думите на външния министр на Израел. Използват се също така и финансови средства от държавата за възстановяване на еврейски културни паметници. Според наказателния ни кодекс, отричането на Холокоста е тежко престъпление. Уважаеми евродепутати, това бяха само някои примери за скълъпената информация, която цитирате в доклада си. Тя не отговаря на реалната ситуация в страната. Знаем какво целите с този свой доклад. Вашата политика е категорично за миграцията. Много сте субективни в тази своя политика, която се отличава от а, тази на Унгария. По отношение на Унгария не можете да наложите крайната си проимиграционна политика. Нека ви съобщя една много лоша за вас новина. Ще се съобразим с волята на унгарците и няма да ви позволим да изпълните плана Сорос, плана за миграцията. Така ще защитим не само унгарците, но и европейската култура и европейската история в крайна сметка. Благодаря ви за това, че ми дадохте възможността да ви кажа истината за Унгария. Ще помоля хората, които не са членове на комисията, да се въздържат от ръкопляскания. Нека се държим с достоинство. Деветима са поискали думата. Колегите могат да се обърнат към секретарията и ще помоля да се спазва процедурата. с докладчика ние съгласувахме процедурата, тя ще има думата последна. Пак казвам, девет колеги поискаха думата. Ето техните имена. Мистер Бони, мистер Бекер, мисис Гал, мистер Албрешт, мисис Юрока, мисис Интервелт и мисис Круджиска. Did you indicate? Вие поискахте ли думата предварително? Да, госпожа Морвай и господин Звер, които не са членове на комисията. Това е списъка. Господин Нидермюлер е първи. Съповядайте. Ето, Peter. Köszönöm се elnök úr. Уважаеми господин министър, ние чухме какво казахте. Това беше много подробно описание на случилото се преди и след изборите. Но нека кажа, ние не обсъждаме изборния резултат. Той не се подлага на съмнение. По-скоро бих искал да се спра на три съображения. Първо, господин министърът каза, че унгарската медия е свободна. Нека привлека вниманието на господин министъра към последния международен доклад, който определи Унгария на 76-то място по медийна свобода. Това е отстъпление и от предишния резултат – от 2010 година нататък корупционния индекс непрекъснато се влушава. И това не е моето заключение, заключението на Комисията по бюджетен контрол, като нейният председател принадлежи към вашето политическо семейство. Накрая ще кажа, че демокрацията не означава да привиждаме враг в политическия опонент. Необходимо е да се осигури свобода на тези, които мислят различно от нас, а не те да бъдат следени и да се съставят някакви списъци. Демокрацията не е само волята на мнозинството, а и търсенето на компромис. За това става дума. Не да заклеймяваме Унгария, не да налагаме миграцията, а основните принципи на демокрацията. Okay, the clapping rule applies to everyone. Uh... Пак напомням за ръкопляскането. Господин Бони. Thank you very much, uh, Mr. Minister. Uh... Благодаря, господин министър. Вие ни приканихте към един рационален и разумен дебат, но същевременно се оказва, че вие бихте искали да сте основен участник в това диктаторско представление. На вашия език ли говорим или на нашия? Искам да благодаря на докладчика за толкова подробното изследване. Всъщност действията срещу Соро са свързани изобщо с мерките срещу определени граждани и НПО. Така се отваря вратата пред по-нататъчни произволни и политически мотивирани мерки срещу гражданското общество и свободата на словото в Унгария. Има и друга притеснителна тема – медийната концентрация. Ясно е, че се иска общественото мнение да бъде контролирано. Също така е ясно, че Унгария тук прави същото, което се прави от авторитарните режими. Законодателните мерки срещу Сорос копират законодателството на господин Путин – тази авторитарна вълна се разпространява в целия регион. Аз съм срещал господин Орбан преди много години и е тъжно, че той се подаде на тези авторитарни решения. Същевременно Унгария не бива да се разглежда като изолиран проблем. Авторитаризма е заплаха за демокрацията в целия Европейски съюз и извън него. Накрая призовавам всички вас да не свиквате с това положение, да бъдете особено бдителни към това, което се случва в Унгария. Аз самия съм от Полша. Трябва да се знае, че унгарското общество не е само и демокрацията не се изчерпва с печеленето на избори. Mr. Becker, please. Господин Бекер. Äh, Благодаря. Наистина се радвам, че участвате в заседанието на комисията ни по правосъдие и граждански свободи. Като австриец, страна, която е приятелски настроена към Унгария, ще си позволя да изразя обаче и критика Втората по големина партия в Унгария и Обик спечели 20% от гласовете с ксенофобска, дори антисемитска пропаганда, което е много тревожно. Не бива правителството на Унгария да играе непочтената игра, която играе, нападайки отделни хора с думи, като думите на премьера Орбан. Цитирам, борим се срещу един враг, който е по-различен от нас, който е действа подмолно, лукаво, без да се съобразява с принципите на честа, не вярва в труда и спекулира с пари враг, който няма дом, но създава погрешното впечатление, че притежава целия свят. Резолюцията за антисемитизма приета тук с мнозинство от 75%. Отвъд между партийните граници би следвало да съдържа и предложение за действия по наказателно правен ред за подобни изказвания ако следваме дефиницията на антисемитизма. Не са ни чужди тези формулировки. Става дума за добре позната антисемитска риторика. Много от представителите на еврейската общност са изключително разтревожени в момента, при това не само в Унгария. И това и мен особено ме тревожи. Като председател на работната група по въпросите на антисемитизма тук в парламента. Това е смесена работна група и като нейн представител най-категорично обсъжда, осъждам използването на подобен език и предприемането на подобни атаки, не само от страна на унгарското правителство, но и навсякъде другате. Помислете за бъдещето на страната си, тъй като бъдещето на страната е не само в Унгария, но и в Европа. Uh, Mr. Albrecht, please. Ähm, Господин Албрехт, благодаря. Първо благодаря на докладчицата за много добрия и текст. Важно е за нашата парламентарна комисия и за Европейския парламент много внимателно да следим темата. Именно това е направила и докладчицата в текста си. Не става дума за някакви междупартийни боричкания или спорове. Става дума за основните ценности на Европейския съюз и тяхното спазване във всички държави членки. В случая става дума за прецедент с който можем да докажем, че върховенството на закона, демокрацията и основните права в Европейския съюз се зачитат. Все пак те са закрепени и в договорите. Нека ви припомня, че и Унгария се е подписала под тези договори, т.е. и в Унгария въжи европейското законодателство. С други думи, европейските институции са избрани институции, представляващи унгарския народ. Сред нас има депутати от Унгария. Те са пряко избрани от унгарските граждани и ги представляват. Представляват също така и европейските граждани, сред които са и унгарците. Докато Унгария е в Европейския съюз, унгарците ще са част от европейското гражданство. Очаквах разисквания по същество, очаквах повече равнопоставеност и откритост, но онова, което чух от вас бе една от най-възмутителните прояви на неуважение, на които съм бил свидетел в тази зала. Тревожи ме това, честно казано. В крайна сметка, изнесохте една чисто пропагандна реч. Изобщо не взехте отношение по отправената към вас критика. Получихте аплодисменти, но само от дамата, която седи до вас в тази зала. Заявихте, освен това, че в Унгария няма антисемитизъм. А вие самият седите до една депутатка, която заяви, че унгарските евреи трябва да си играят с отрязаните си пениси, казва ораторът. Освен това, все по-тясно си сътрудничите с партията Йобик. Всичко това, според мен, е скандално. Трябва сериозно да се замислите по всички тези въпроси. В противен случай, просто явно нарушават основните ценности на Европейския съюз. Госпожа Гал. Е благодаря, господин председател. Мисля, че дебата, който водим е наистина възмутителен. Няма никакво достоинство в него. Европейския парламент не бива да се занимава с тези въпроси. Това, което чуваме е несправедливо към Унгария и унгарските граждани. Мисля, че най-малкото, което можем да направим, е да се държим както трябва. Тези, които ни обидиха, трябва да се извинят. Аз не смятам, че ще имам време да успея да се справя с всички лъжи и лъжовни изявления и обидни изявления в този доклад. Но в доклада се говори за това, че ние не сме правова държава и това е наистина абсолютна обида към унгарското общество. Това отрича нашата хиляда годишна история на върховенство на закона и ще поискам докладчика да се извини за това изявление. Но нека да кажа нещо по същество. Както виждам и от това, което чувам днес, е, нашата страна се описва като някаква диктатура в Централна Африка, като че ли не говорим за държава членка на Европейския съюз, където съвсем наскоро се проведоха избори съгласно законите на страната. Това е унизително и за мен, и за унгарските граждани. Така че много ви моля, променете стила си, стига с тези лъжи, които са възмутителни. Докладът е изпъстрен с такива лъжи и подвеждащи изявления вместо факти. Вие, например, споменавате ОСС, Съвета на Европа и други международни организации. Но Откъде идва тяхната информация? От същите неправителствени организации, 5 или 6 на брой и тъй наречени експерти. Всичко се базира на техните лъжовни мнения. Затова аз отхвърлям вашите твърдения. Ние не работим заедно с Йобик, партията, която е крайно дясна. Също така, вие ни обвинявате в неща, които не сме извършили. Това е някакъв вид процес, но вие вече сте произнесли присъдата ни заради нашата миграционна политика и това е абсолютно неприемливо. Okay, thank you. Um, where to start? Софи Um, не знам откъде да започна. Това е класически случай на авторитарен режим, който успява винаги да се представи като жертва, която е изправена срещу всички останали врагове. Тези врагове са в някаква конспирация помежду си. Класически случай наистина. Но вие не притежавате унгарския народ. Вас са ви избрали да представлявате този народ временно. И тъй като слушах доста дълга част от вашето изявление, след това си махнах слушаките, защото се изморих от всички ваши обвинения и разбрах горе-долу на къде биете но ми омръзна от лъжи срещу нас, да си задавам въпроса и ви питам по какъв начин представлявате унгарските граждани, десетки хиляди граждани, които не гласуваха за вас и протестираха срещу вашия авторитарен режим, като излязоха на улицата. Разбира се, каквото и да кажете, то няма значение, защото е ясно как вашите пропагандни медии ще представят своя деб... този дебат. Те се контролират от държавата. След това вие привиждате враг в господин Сорос, който очевидно дава пари за някаква конспирация срещу вас. Но същевременно вие злоупотребявате с европейски средства за вашия корупционен режим и лидер. Какво ще кажете тогава за финансирането от страна на Путин или от господин Бенан. Може би трябва да помислим и за това. Накрая. Мисля, че вие всъщност трябва да приветствате доклада, защото той потвърждава това, което вие искате да чуете. Господин Орбан иска друга система – вие я назовахте като либерална демокрация, но това е неразбиране. Няма либерална демокрация, може да има либерална автокрация. Същевременно в Европейския парламент ние стигаме до заключение, че има систематичен проблем. И вие няма как да не се съгласите с това. И последното, което ще кажа – вие пренебрегвате огромна част от гражданите в собствената ви страна и извън нея. Но аз съм научила едно нещо като политик. Отнасяйте се добре с хората, докато се стремите към върха, защото ще ги видите, когато започвате да слизате надолу. Госпожа Ярока, благодаря ви. Поисках думата, защото искам да потвърдя това, което казах и миналия път. Докладът е пълен с лъжи и дезинформация. Може би тези лъжи могат да се отнесат към правителството преди това на но не и сегашното. Вие, например, говорите за паравоенни формирования, които само всяват страх у хората по селата. Това не е така. И ясно е, разбира се, че социалистите отдавна водят своята кампания, но аз не знам за какво говорите тук. Госпожа Саргентини каза, че по два пъти е проверявала всяка своя констатация в доклада. Нека да поправя тогава някои от тези констатации. Може би вие не сте чули за маршируващите неонацисти в Швеция. Говорите само за Йобик. След това не казахте нищо за това, което се правеше с ромите от предишното правителство. В 44-та точка твърдите, че ромските деца са сегрегирани, условията им са се влушили, но съгласно проучванията на Европейската комисия, които правят сравнение с 2011 година, отпадането от училище на ромите е намаляло сега ромите редовно ходят на училище от 3 годишна възраст нагоре. Ясно е, че има промяна в тази сегрегация, за го, която говорите. От 6 годишна възраст нататък те са обхванати от редовната учебна система. След това, вие казвате, че 46 до 48% от ромите са на мнение, че те имат все по-малко възможности. Но фактите показват точно обратното. Има 10% увеличение на обучението и образованието за ромите. Да не говорим, че в два от градовете, един от тях е от се водят преговори с правителството. Мисля, че би трябвало да поправите тази информация, за да спасите репутацията на Европейския парламент, защото днешният дебат наистина би шокирал гражданите, които го следят. И искам да попитам как така в този доклад има толкова много точки, които не отговарят на истината и вие не обръщате никакво внимание на това, което казваме при съставянето на доклада. Госпожа Качинска, максимално две минути. Dziękuję. Ja chciałabym przede wszystkim powiedzieć do naszych kolegów węgierskich i do pana ministra. Благодаря ви. Първо се обръщам към нашите унгарски приятели и господин министъра. Моят съвет към вас е дайте си малко време Прочетете доклада на свежа глава и тогава ще го възприете, възприемете по друг начин. Не смятайте, колеги, че отношенията с Европейския съюз са някаква игра, при която единия печели, а другия губи. Ние се водим от ценности, както се казва и в доклада, ние можем да ги споделяме едни и същи ценности с Холандия, Германия и така нататък. Спомнете си борбата срещу комунистическия режим. Тогава помагаха точно организациите, които сега вие искате да изхвърлите от Унгария. Всъщност тогава те се справиха толкова добре с задачата си, че сега ние сме в Европейския съюз. Също така, вие казвате, че такива НПО-та, като това на Сорос, просто разпространяват лъжи. Но мисля, че вашите действия показват ясно едно. В даден момент или към вас ще се приложи член 7 или ще има пълно замразяване или частично намаление на структурните фондове за Унгария, което ще забави развитието на вашата страна. Е, вие Следователно, много бързо ще се окажете под влияние на Путиновата Русия – за това ви умолявам. Помислете си добре, прочетете доклада отново и не дейте да тълкувате този дебат като опит на някой да застане срещу вас или унгарското общество. Ние бихме искали и Унгария, и Централна Европа да останат в Европейския съюз, държавите от тази част на Европа да бъдат силни партньори, а не аутсайдери. Съгласно член 206 ние можем да се съгласим да изслушаме двама колеги, които не са членове на Либе. Давам им думата. Госпожа Морвайт. Благодаря ви, благодаря, че отново ми давате думата, благодаря на Европейския съюз за това, че всъщност само ни сплотява на национално ниво с своите нападки. Трябва да кажа, че аз се чувствам прекрасно като унгарка, защото където и да отида ме поздравяват за категоричността, с която ние заставаме срещу идеята за масова миграция. Вие всъщност ни давате възможност да препотвърдим нашите усилия, за което много ви благодарим. Също така, може би трябва да се зачудим, защо Европейския съюз атакува непрекъснато Унгария и Полша, страни, които, както и вие казвате, са толкова харесвани в Европа. Може би защото политическата структура на Европейския парламент не отразява реалния избор на европейските граждани. Това трябва да се промени 2019 година. И заедно с Фидес ние ще реформираме НП или ще създадем нова НП, за да може Европейския парламент да представлява мнозинството европейски граждани и техните ценности. Така няма да е възможно да правите това, което сега правите с моята страна. Следващия колега, господин Звер. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Бих искал да подчертая, че не всички членове на НП са на едно и също мнение. Всъщност между нас има разногласия. Струва ми се, че дискусията, която се води в момента, няма да консолидира Европейския съюз, а обратното – Правителството на Орбан е направило много за интеграцията и на ромите, и на други младсинства. Преди 10 години словенското младсинство в Унгария беше почти на изчезване, но сега с помощта на унгарското правителство ние отново сме силни. Освен това, ние сме от съседна страна на Унгария и аз не бих бил толкова категоричен в един подобен доклад. Също така ми се иска да кажа, че трябва да проявяваме повече уважение един към друг. Благодаря. Ще чуем господин министъра. Давам му максимум 5 минути, след което госпожа Саргентини ще направи заключенията. но нека и аз задам своя въпрос. Някои от неправителствените организации и представителите на гражданското общество са притеснени. Вие казахте, че в Унгария има 65 000 НПО. Но защо тогава е този страх, че те може да ви критикуват? Защо не можете да се справите? с критиката и упражнявате натиск върху тях, както и върху тези, които вече не могат да работят в Унгария. Това е въпрос, който няма как да не бъде зададен и отговаря и на доклада на госпожа Саргентини. Ще спомена Amnesty International като пример. Нима не сте достатъчно силни да се справите с тези, които критикуват правителството. И тъй 5 минути за отговори, вие може да ни дадете и писмен отговор. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, на базата на вашите изявления си правя следното заключение – Унгария е обект на е, обвинение в Европейския парламент. Това е окей okay, да се клевети правителството на Унгария. Е окей. Okay. Е, но не е окей okay правителството да застане и да заеме позиция в своя отбрана. Всеки, който уважава демокрацията, би е, отхвърлил подобен е, подход. Председателят. След вашето изявление, факта, че някои депутати доста емоционално се изказаха добре, но все пак във вашите 5 минути, отнема ви 30 минути, но в остатъка, а, в името на така уважителното поведение, използвайте формулировки, които да спазват а, достоинството да уважават околните. Молбата ми е това. Ние сега разглеждаме доклада на госпожа Саргентини и тя обясни как го е изготвила. Надявам се да не влизаме в огромни спорове. Ако може така да се съсредоточите върху конкретните въпроси, които ви бяха зададени. Tisztelt elnök úr, én azt gondoltam, hogy a szólás szabadságának eh, és a vélemény szabadság. Свободата на изразяване и свободата на мнение, аз също имам право на тях. Но ако не е така, тогава не приемам вашите правила. Продължавам да съм на мнението, господин председател, че тук в дебата Унгария бе нападана, и не мога да приема факта, моят отговор да се е, нарича е, атака или нападение. Искам да повторя отново. Ние спечелихме на три е, поредни избора с мнозинство от три четвърти. И ни питате каква легитимност имам да представям унгарците. Аз също мога да се обърна към вас и да попитам колко европейски граждани са гласували за вас, за да излезете тук сега с полуки към унгарския народ. Обвинявате ни в антисемитизъм. Унгария действително е, е влязла в спор с Сорос. Имаме, е, не сме съгласни по някои въпроси, особено е, на тема миграция. Сорос не искаше правителството да спечели изборите и не го криеше. Но когато разговаряме с е, Сорос, ние е, не се интересуваме от това каква религия изповядва и откъде произхожда. Тук биваме обвинявани. Нека да ви обърна внимание, че изборната кампания на опозицията се свеждаше до едно – зелените, така наречените зелени и социалистите, се опитаха да сключат споразумение с опозиционна партия, за да ни, отхв... за да ни победят. А сега а, вие ни обвинявате, че ние си е, сътрудничим с крайната десница. Не, не, социалистите и зелените го правиха в моята страна. Нека да ви кажа и следното. изпратихме е, опровержения с факти по всички твърдения на доклада. А що се отнася до неправителствените организации, нека да ви отговоря, господин председател. Унгарският народ с право очаква организации, които искат или могат да повлияят на унгарското обществено мнение, да предоставят прозрачна информация за своето финансиране. Напълно закономерно е, когато се иска прозрачност от правителството, правителството да очаква прозрачност от НПО защото те се опитват да влияят на общественото мнение. Защо крият източниците на доходите си? Освен това, искам да оспоря твърдението, че ние не даваме възможност на НПО в е, Унгария да действат. Това не е вярно. Това, което искаме е неправителствените организации да оповестяват публично кой им осигурява финансиране. Не виждам как, какъв проблем е това, тази информация да се появи включително и онлайн. А що се отнася до свободата на научната общност и е, академичната свобода, 20 са чуждите университета в Унгария и само един се оплаква от новото законодателство Централно Европейския университет. Има три американски университета, но вие чувате оплакванията на един единствен, който не е доволен. Така че след като има а, американски университети, които са готови да сключат с нас поразумение за сътрудничество, не виждам защо други не са готови да го направят. Оценявам високо факта, че ни дадохте възможност да се изкажем в тази зала, но е, продължаваме да не приемаме факта, че парламента разпространява лъжи за Унгария. Ще напиша опровержение на базата на факти на всички тези във вашия е, доклад. Благодаря за възможността да се изкажем. Председателят, преводачите ни дават малко време. Давам думата сега на госпожа Саргентини. Надявам се, че искате думата по процедурен въпрос, ако не ще ви прекъсна. Няма микрофон. Въпросът е, основния принцип за спазване на мълчинствата. Това е принцип и на нашия парламент и в Европейския съюз. Затова, господин председател, спазвайте правата на мълцинствата. Щом има мнение на мълцинствата, то мож, трябва да бъде чуто много моля да е, уважавате и свободата на работа в нашата е, комисия, която се нарушава от аплодисменти. Добре. Господин е, госпожо Сържанти, заповядайте. Нека да не губим време. Uh, think... Ценявам високо жеста на преводачите, защото в един подобен дебат когато е, като че ли е, не си говорим един на друг, по-добре е всеки да слуша своя език. За тези, които говорят, че има грешки в доклада, добре дошли сте, коригирайте ги, дайте ни е, изменения, имате възможност да го направите. Мисля, че 15 ти така както си представям е, е срока. 15 май. Господин председател, напълно разбирам, че евродепутатите прокарват тук политиката на своята си партия. Аз го правя също. Но тук имах за задача да изготвя е, доклад и е, тази задача ми да, бе дадена от пленарна зала. Затова се, е, оставих на страна партията политика и се опитах да установя фактите. Но това, което не разбираме, е, ние се бяхме е, любезни да дадем възможност на унгарското правителство да се срещат с нас нееднократно, но се очаквах те да се държат като държавници. А, тук става една бърканица между политически пар... политически тежнения, правителствени съображения и държавни интереси. Не съм съгласна. Вие сте напълно свободни да изказвате мнението си, да кажете това, което смятате, че е необходимо. Но искам да направя следната бележка. Изненадана съм, че в Унгария говорител на правителството злоупотребява с моето име и казва, че аз говоря лъжи. Същото се твърдеше и тук. А доклада, който ни изпратихте с опровержение на моя доклад, казвате, че докладчикът не е, се възползва от а, собствените си а, е, изследвания за фактите. Да, правя сте. До... Аз про... направих проучвания и използвах и, и информация. Но не можете да казвате, че аз говоря пълни лъжи и после, че информацията излиза само от мои заключения. Това няма логика. Нека да уважаваме дебата в парламентарните зали. Както казах в началото, тук няма, не става дума за преговори с конкретна стра, страна. Този доклад ще бъде предаден на съвета. Работя за това с всички колеги, които са докладчици в сянка и очаквам вашите предложения. Благодаря. Благодаря на докладчика. 15 мая е срока за подаване на измененията в 6 часа след обед. Благодаря на всички колеги, които участваха в дебата.